Buenas tardes. Eh, estamos pocos, pero espero que... que lo... Добър ден. Не сме многобройни, но все пак е понеделник. Понеделниците са сложни дни. Но ще започнем. Ще започнем с дневния ред. Най-напред моля да извините отсъствието на нашия председател, който няма да може да дойде с нас днес след обед. Ще започнем с е, дневния ред. Най-напред да го приемем. Ако няма някакви възражения спрямо това, което ви се предлага, да считаме, че дневния ред е прият. След това, втората точка, съобщение на председателя. Е, само ще кажа, че днешното заседание се предава на стриминг, както обичайно. И искам само да ви припомня, независимо, че не сме многобройни в залата, че всички сте поканени на нашия коледен прием в 19 часа тази вечер. Организираме тук в залата нашия малък прием, така че ще трябва да поизчакаме малко. И сте всички поканени на нашето малко коледно тържество, което ще се състои тук в 19 часа. И ще повтарям тази информация. Така, имаме 19 езика, освен чешки, латвийски, малтийски, словашки и галски. Всичките други езици са налични. Получили се също и проекта за протокол от последното заседание и ако няма възражения, както с дневния ред, става дума за протоколите от заседанията, може да считаме, че този тук на точка 4 протокол от заседание от 5 ноември. Точка 4 стигнахме. Представяне на доклада за командировката на комисията Агри в България от 29 до 31 октомври. Става дума за нашата последна командировка 29-31 октомври. Делегация от комисията Агри посети България. Беше организирано Опочеников от и Владимир Оручев от група ЕНП участваха в тази ми задача Чеслав Шеркевски, Ербер Дорман, Марта Рабела, Марилия Родригес и Жак Колумбие. Целта на това посещение беше да се оценят успехите и предизвикателствата на българското председателство в областта на заведението. Аз държа да благодаря на всички за работата, която беше извършена. Искам да благодаря на българското председателство за работата извършена в областта на защита на животните. Имаше среща с българския министър на земеделието, председателката на Комисията агрикултура от земеделие от парламента. Посетихме също и на място някои зони и стопанства. Делегатите изживяха един така интересни дни, пък и беше много хубаво времето. Секретарятът подготви един подробен доклад за тази командировка и го разпространи до всички, така че би трябвало да го имате. И преди да дам думата на колегите, аз искам да благодаря на колегите Ников и Оручев за това, че организираха тази командировка, че предложиха една изключително интересна програма. Господин Неков, мисля, че още не е в залата но може би другия колега, Оручев, да е тук и веднага ще му дам думата, за да може да ни разкаже за тази командировка и за неговия опит, господин Ручев. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие да ви представя основните резултати от мисията на нашата Комисия по земеделие и развитие на селските райони в България, която се проведе в края на октомври тази година. В мисията участвахме общо 8 евродепутати от 4 политически групи. На първо място бих искал да отбележа, че това е първата официална мисия на нашата комисия в България след присъединяването на страната към Европейския съюз. Това посещение бе организирано само няколко месеца след успешния завършек на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, което работи доста усилено по темата за обща селскостопанска политика след 2020 година. Целта на тридневната визита бе да се запознаем по-отблизо с опита и предизвикателствата, които българските власти и заинтересовани организации срещат във връзка с изпълнението на общата селскостопанска политика, както и да чуем техните позиции и предложения за бъдещето и развитие след 2020 година. В тази връзка в рамките на посещението проведохме срещи на първо място с министра на земеделието, с представители на, на Министерството на земеделието, храните и горите. На второ място председателя на Аграрната комисия в Народното събрание е, и с български депутати от тази комисия. И на трето място с неправителствените организации от земеделския сектор, на срещата участваха над 15 организации от многообразието от сектори – зърнени култури, плодове и зеленчуци, животновъдство, пчеларство, биологично земеделие, биологично производство, млади фермери и други. Също така посетихме различни традиционни за България производства – това е дестилерия за розово масло и масло от лавандула, биологична ферма за производство на плодове и зеленчуци, пчелин, винопроизводство на български вина, включително от традиционни сортове. По време на срещите бяха обсъдени предложения за бъдещето на обща селскостопанска политика от гледна точка на националните специфики и нужди, конкретно си има предвид България. Всички се обединиха около нуждата от добре финансирана обща селскостопанска политика и упростяване на политиката към бенефициентите. Въпросите, свързани с тавана на директните плащания, с новия модел на изпълнение на политиката, New Delivery Model, е, концентрацията и достъпа до земеделска земя за младите фермери предизвикаха засилена дискусия. По отношение на концентрацията на земя, българският парламент в момента изготвя нов закон, който да улесни достъпа до обработваеми земи за, за земеделски стопани. Беше подчертано значението на така наречената преходна национална помощ за говедовъдния сектор, на обвързаната подкрепа за някои чувствителни сектори, в това число и тютюна, който все още е основен поминък за икономически най-слабите и планинските региони. В заключение Бих казал, бих искал да споделя убеждението си, че мисията бе ползотворна и успешна от гледна точка на организация, качество на срещите и проведените дискусии. Членовете на Комисията по земеделие се убедиха, че страната има много потенциал, уникални и висококачествени продукти – а земеделският отрасъл играе ключова роля за социално економическото развитие на селските райони. Благодаря. Благодаря. И сега господин Тарабело, има думата. Благодаря, госпожо не мога да бъда по-подробен от колегата, който ни прие. Това беше много интересно посещение и това ни даде възможност да разкрием, да се запознаем с заведението в България и да установим, че това е една много функционална земеделско стопанство, отглеждат се животни, оплакват се, че сега има само един милион овце в България, пък преди са били 16 и по някой път е, овнешкото месо е до другия край на света. Но проведохме много интересна дискусия с първия ден след е, посещението на... при госпожа Кръстева, заместник министър на земеделието и със срещнахме се с, с е, най-различни организации. Но, например, тези, които отглеждат зърно, не виждат с добро око на ограничаването на някои помощи, докато по-голямата част, по-голямата част от помощите отиват за един малък брой земеделски, земеделски стопанства. Беше много интересно посещението, примерно в Гимел земеделска биологична земеделие. На открито отглеждат се на зеленчуци, на открито и в парници основно специфичната също производство на розово масло беше много интересно. Един хектар розови, това са 9 тона розови цветове и за един литър един литър огромно количество, огромно количество цветове, розови цветове. така че разбираме откъде е това е работата. Е изключително продължителна, тежка и е много скъпо производството. В Калофер тук приехме пчеловъди в пчелари. Нашият комисар, госпожа Габриел, която държише много на земеделието и организира посещение на български пчелари. В Калофер се запознахме с един, с неговите силни така страни, неговите желания, които изрази, както всички пчелари в Европейския съюз. Разбира се, не можеше да, да прескочим виното. Бяхме в Пловдив, отидохме в Есенов град, Пловдив не спряхме и се запознахме с един едно местно вино, Маврут, което беше много интересно, аз не го познавах. И накрая имаше посещение на нашите колеги от парламента, където бяхме приети от председателката на Карианч, Карианчева, която и госпожа Танева, която е в земеделието и мисля, че те бяха много добре информирани за проектите за реформа, с това, което изразиха мнение за това, което ги притеснява, което приветстват. Е, беше едно посещение, благодаря на нашия колега Молчалников и колегата Ручев, че изготвиха една много добре балансирана, но доста наситена програма между официални посещения, посещения на място, е, които за нас бяха източник за и изключително интересна информация и вдъхновение, без съмнение. Това беше. Благодаря. Благодаря за това. Аз исках да приветствам, да поздравя студентите, които идват от Белгийския университет. Те работят по въпросите, свързани с общата земеделска политика и се надявам, че вашето посещение днес при нас ще бъде полезно за, за вас всички. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на всички. Много работа отиде в тази програма искаше няколко неща, които според мен бяха много важни. Единия беше съсредоточаването на селско-стопанската земя в 6% а, а, от а, стопанствата в България вземат, а, получават 90% от плащанията. Трябва да се види какво трябва да се направи, и, а, защото разпределението по земята, по, по площа, а, обработваемата площ не е справедливо. Има големи предприятия, които са много готови за бъдещето и ние видяхме това, когато които пътувахме из провинцията, но също така имаше и малки семейни стопанства, които всъщност е, имаха 3-4 малки парцела земя зад къщата. Това е, ние видяхме а, наистина много възможности. Ние видяхме много плодотворни райони и а, трябва да се гарантира малките е, стопанства да станат по-големи и по-конкурентоспособни. Така че трябва да разгледаме разпределението. Трябва също така е, ние отидохме е, на места, където опитахме много хубаво е, червено вино. Видяхме също така опрашването който а, трябва да се отчете наистина работата на пчеларите във връзка с именно с опрашването на културите. Това е валидно за цяла Европа, нищо специално, но наистина се вижда това голямо разделение между големите стопанства и малките стопанства, което много отчетливо се вижда там. Видяхме също така така зеленчукопроизводители и а, производители на плодове, където трябва да се окаже по-добра подкрепа. Очевидно не можем да включим повече изменения в общата селско-стопанска политика, но трябва да работим, а, да подкрепим българската политика. Сега благодаря на Мария. Мария, господин Сендри има думата. Държах да кажа, че тази, мисля, тази командировка беше изключително добре организирана, бяхме много добре прияти. Няма да припомня всички посещения, които извършихме, защото това го казаха вече моите колеги. Е, но мисля, че две посещения липсаха по време на тази командировка. Най-напред по една среща с жени от е, света на селското стопанство. По време на нашите командировки бяхме предвидели да организираме срещи с жените, но това не стана по време на посещението. Не можахме да също се срещнем и с древни производители. Посетихме големи стопанства, но това, което ми липсваше е да установи контакт с земеделски стопани, които работят на малки терени, в малки стопанства. И следващия път, когато организираме такива посещения, трябва да помислим за това. Благодаря, Лидия. Ако е, колегите искат да добавят нещо, може би да искат отново думата. На колегите за много точно представените резултати от е, тази мисия. Е, действително са успяли да хванат най- жизнените проблеми, които ги има в България и които подлежат на решаване. Благодаря им за подкрепата, която има. Очевидно е, че едва ли можем през общата селскостопанска политика за следващия период да решим тези проблеми, но на национално ниво това са осъзнати проблеми и се търси възможност за решение на законодателно ниво в нашата страна. Още веднъж благодаря. Мисля, че наистина мисията беше успешна. Благодаря, господин Оручев и поздравление на всички вас. Явно е била много интересна мисия. И така. Ако позволите, сега искам да премина към пета точка, представене от представител на комисията за актуалното състояние във връзка с делегиран регламент от 17 октомври 2018 година, който допълва регламент 1308-2013 година от съвета във връзка с заявлението за предоставяне на закрила за а, наименования за происход, географски указания традиционни наименования в лозарско-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията за употребата и измененията на спецификацията на продуктите, отмяната на закрилата и така нататък. <laughs> На 22 февруари 2018 година комисията изслуша комисията Европейската комисия да разгледа а, три аспекта а, наименование за проект, а, происход, географски указания и традиционни изменения. Приветствахме а, това, което предложи комисията, тъй като то опростява нещата в отрасъла чрез създаването на една единна правна рамка. Делегирания акт беше прият от комисията и предаден на парламента на 17 октомври. 17 декември 18 е, година е края, е, крайния срок за възражение. Е, вътре, 5 ноември е вътрешния срок господин Де Кастро поиска официално удължаване на периода за проверка на този делегиран акт от страна на парламента. Това е свързано с член 45, което на свой ред е свързано с 51 година във връзка с гроздови продукти, които нямат защитено заявление, нямат наименование за происход. В резултат на това беше въведена поправка, за да се коригира нещо, което фигурира във всички езикови версии, с изключение на английски. В точка от преамбюла processed се замества с produced. Е, молбата на господин Де Кастро беше поканен по време на заседанието и слушан по време на заседанието на координаторите и а, именно това правим ние днес. И така, с, с този мандат, даден от заседанието на а, координаторите. Искам да поканя господин Жоел Онофр от Генерална дирекция за меделие. Той отговаря за, този, за това досие. Господин Онофр, имате думата. Много благодаря, госпожа председател. Сега регламент е, 607 във, във връзка с географските указания и така нататък е в окончателния си етап. Делегирания акт е прият от комисията на 16 октомври. А, акта за изпълнението ще бъде прият след периода на проучване. В продължение на 3 години комисията работи в тясно сътрудничество с, с държавите членки и представители на сектора. Разбрахме потребностите си и интересите позициите си. Комисията е убедена, че в края на процеса всички заинтересовани страни са удовлетворени. Това е част от процес на хармонизирането на Лисабонски, с Лисабонския договор. Изключително успешно е, изключително важно за винопроизводството да има адаптирана и а, правно консистентна а, рамка. Още от самото начало искам да кажа какво не включва този делегиран кадър. По време на проучвателния период една не, а, неумишлена ча, а, а, дума, сбъркана дума, се а, о, комисията веднага прие поправка на тази точка в преамбюла, като по този начин се премахва всякаква загриженост в това отношение. В резултат на това няма да има промяна в правилата, свързани с етикетирането на вина, произведени в други държави членки. Сега, например, е, италиански, е, италианско грозде или шира се използва е, в, и се произвеждат от него вина в други държави. В бъдеще няма да има възможност да се внася грозде или шира а, от трети страни и да се слага етикет, че произведено в Европейския съюз. Аз искам да кажа какво включва регламента. Това е едно голямо опростяване на географските указания, регистрирането изменението на спецификацията на продукта. Всичко това е опростено и съгласувано с процедурите в други сфери. Национална защита вече може да се използва и за географските указания. Е, но ограничение има 6 месеца има ясна дефиниция на измененията на национално равнище, на равнище на Европейския съюз с пълно зачитане на субсидиарността. Това ще даде възможност на комисията да се средоточи вниманието си върху основните елементи, които са релевантни на съюзно равнище, за да не се дублират проучванията, които се извършваха в държавите членки. Опростяването на подхода представлява значимо подобрение от гледна точка на ефикасността на системата и това ще бъде от полза на всички, които са засегнати от политиката на географските а, указания и това ще доведе за допълнителни упростявания в 2020 година и в регламента за хармонизиране на разпоредбите за спиртни напитки. Комисията разчита на пълно, пълна подкрепа от страна на Европейския парламент на делегирания акт. Председателката, благодаря господин Нофре. Сега давам думата на... Благодаря, госпожо. Благодаря на комисията и Генерална дирекция за земеделие, най-навече директор Нуфли за това обяснение. Искам да кажа, че що се отнася до мен и корекциите, които бяха внесени, изясняват елементи и въпроси, които ние бяхме поставили що се отнася до мен, аз отеглям възражението и съм съгласен да работим по-бързо за одобряването на този делегиран акт. Gracias, señor Castro. Tiene la palabra el señor Благодаря, госпожо. Аз обмених някои мисли с Пауло преди и имах възможност да говоря с представителите на компетентната дирекция. Искам да им благодаря, че чуха ясно и бързо това, което им казваше парламента, което ще ни избегне допълнителна излишна работа. Благодаря. Perfecto, señor Dantán. Buen entendimiento siempre trae buenas soluciones. Eh, señor Dorman. Когато се разбираме, винаги намираме добри решения. Благодаря, госпожо председател. Това е господин Дорфман. Искам да благодаря също на комисията. Става да му за един много важен делегиран акт за е, сферата на винопроизводството, винарството. Както беше казано, вече различните така, притеснения отпаднаха. Дебатът тече от години и след е, намесата на Генерална дирекция Агри и по-специално новата нормативна уредба относно признаването на наименованията, контролираните наименования, вървим напред, защото имаше в един момент една спънка при, в процедурата за признаването и е добре това, че измененията сега позволяват, ако е необходимо, да се вземат решения и друга, не само Брюксел. Не всичко трябва да бъде решавано тук. Добре е, че имаме споразумение и ще е добре този акт да влезе колкото, в сила, колкото може по-скоро. Благодаря. Представители на комисията искали да си изкаже господин Офрене? Добре, благодаря много. Да, установихме, че доброто разбирателство е най-доброто решение. И така, приключваме с тази точка 5 от дневния ред и преминаваме към точка 6-7. Господин Васиковски, член на Сметната палата, Това е точка 6. Той ще ни запознае с един специфичен доклад 31 наклона на черта 2018 за хуманалното отношение към животните в Европейския съюз да се запълнят някои празноти между амбициозните така, цели и приложението на практика. Quiero dar en la bienvenida en nombre de и така, от името на, на всички, аз приветствам с добре дошъл бившия ни колега на тази а, комисия, член на Сметната палата. Той беше заместник председател на тази комисия и се натовари с един специален доклад, който се подготви от Сметната палата, който е много интересен за нашата комисия. Този специален доклад касае хуманното отношение към животните, което е всъщност предмет на един доклад, който се подготвя в нашата комисия заедно с комисиите НВ и ПРАН, ЕТРАН <clears throat> за регламент за хуманното отношение на животните, защита на животните по време на превоза им към и в и извън Европейския съюз. Джон Дорман е докладчикът и специалният доклад на Сметната палата има по-широко приложено поле и е посветен не само за превоза, на превоза, но също и се занимава с земеделските стопанства и кланиците. Европейският съюз има най-строгите стандарти по отношение и хуманното отношение към животните от част тези елементи са включени в е, общата селско-стопанска политика и това способства за хуманно отношение към животните чрез определени условия, дейности, проекти, които се финансират в рамките на е, развитието на заведението. На времето имаше проблеми с приложение на стандартите. Именно тези теми с тези теми се занимава този специален доклад. Докладът също проучва хуманното отношение към животните във фермите и, и също и с последните стратегии на Европейския съюз за хуманното отношение към животните – 2012-2015, като се два, две цели имат да се спазват с минималните стандарти и осигуряване на синергии. И ще дам думата на господин Войчеховски. Може би не го произнася много правилно, моля да ми извините. Вашето име. Но ще ни обясните подробно този доклад, след което надявам се, че ще проведем така интересен дебат на тази тема. Вярно е, че това е една от любимите ми теми. Сега дам думата на господин Войчеховски за 15 минути. Thank you, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми евродепутати, за мен е чест да ви представя днес резултатите от одит на Европейска сметна палата за хуманното отношение към животните в Европейския съюз. За първи път аудитори от ЕС поставят акцента изцяло върху хуманното отношение към животните. Махатма Ганди е казал, че величието на една нация и етичния напредък може да бъдат преценени по начина по който се третират животните. Гражданите на Европейския съюз се интересуват все повече от хуманното отношение. Това понятие е прокламирано в член 13 от договора за функционирането на ЕС, който признава животните за същества с чувства. ЕСА е с най-високите регулаторни нормативни стандарти за хуманно отношение към животните в света които включват и изисквания за отглеждането, транспорта и клането на селскостопански животни. Нашият одит се ограничи до селскостопанските животни, които са толкова често срещани в Европейския съюз и много често се визират в нормативната му уредба. Е, ние се занимахме с селскостопанските животни заради риска от лошо отношение към тях, защото доброто хуманно отношение към животните не винаги върви ръка за ръка с економически интерес. Освен времето прекарано в земеделското стопанство, одита включи и транспорта и клането на животни. Ние проучихме цялостното изпълнение на стратегията за хуманно отношение на ЕС, като поставихме акцент върху двете цели – изпълнение на стандарти за хуманно отношение и синергия с ОСП. Ние проучихме как се проверява хуманното отношение към животните в пет държави членки – Германия, Франция, Италия, Польша и Румъния. Одитът ни сочи, че комисията и държавите членки решават някои проблеми с хуманното отношение чрез една комбинация от насоки и принудителни мерки – груповото отглеждане на свине и забраната за използване на клетки за кокошки носачки са области на постигнат успех. Държавите членки принципно следват препоръките на комисията, но понякога им трябва дълго време да ги изпълняват. Не установихме пропуски, свързани с изпълнението на минималните стандарти, предвидени законодателството, макар че то е влязло в сила от преди 18 години – за съжаление, има слабости в някои области, да речеме, липсата на съответствие с правилата за транспорт на дълги разстояния и транспорта на негодни животни и използването на зашеметяване при клане. Що се отнася до използването на дерогацията за клане без зашеметяване – Установихме, че има риск за прекомерно използване на тази дерогация, за да се оптимизира производствения процес. Няма преглед на степента на клане без зашеметяване. Установихме, че варира начина по който държавите членки използват дерогацията за шеметяване. Да речем, в Германия има конкретна процедура за проверка на обосновката за предлагане на дерогацията, докато в Полша подобна процедура липсва. Дори най-високите стандарти за хуманно отношение към животните няма да доведат до промяна, ако системата за контрол не е ефикасна. Видяхме добра практика, що се отнася до официалните проверки и протвърдяването на конфликт на интереси. Но има констатирани слабости в системата за контрол на държавите членки, които са свързани на първо място с обекта на проверките, особено в сферата на транспорта на живи животни, да речем в при пътните проверки в Польша няма достъп до системата Traces. Изключва на някои ферми също е така от официалния контрол, въпреки че те вземат голям дял от сектора на живите животни, да речем, в Италия и Румъния. Използването на информация от жалби за насочване на контролните мерки в държавите членки. Констатирахме, че само в две от последните държави членки, Полша и Румъния, имаше процедури включително и срокове за разглеждане на жалби. В нито една държава членка няма централен регистр на жалбите, за да се добие представа за основните проблеми, свързани с хуманното отношение към животните, за да бъде отчетено това при вземането на решения. Стратегията на комисията за 2012-2015 отчита необходимостта от подобряване на синергията между хуманното отношение и ОСП, най-вече посредством кръстосното съответствие и развитие на селските райони. Механизма за кръстосно съответствие обвързва плащанията на земеделски стопанства с минималните нива на хуманно отношение към животните, докато политиката за развитие на селските райони насърчава фермерите да се стремят към по-високи стандарти. Една от основните ни констатации в доклада е, че трябва да се засили връзката с политиката спрямо земеделските стопанства. Държавите членки принципно са въвели необходимите мерки за кръстосено съответствие и хуманно отношение. Но има възможност за подобряване на координацията на официалния контрол – Имаше и някои случаи, където наложените от разпочатаните агенции санкции не са съразмерни на тежестта на констатираната нередност. Смятаме, че мярката за хуманно отношение към животните съдържа добри примери за мерки от полза на животните, които надхвърлят минималните изисквания – да речем, има по-високи изисквания за пространство на говедата в оборите и използване на сламена постеля за прасетата. Само, че тази мерка не се използва много често. В страните, които посетихме, Полша и Франция са взели решение да не въведат тази мерка. Във Франция това решение е в разрез с националната стратегия за хуманно отношение, която съдържа цел да се привличат средства от развитие на селските райони, за да се помогне на земеделските стопани да подобрят хуманното отношение. За да се подобре положението, отправяме редица препоръки към комисията. На първо място да се извършва оценка на стратегията за хуманно отношение и да се помисли за евентуален преглед на законодателство хуманно отношение – на второ място, разработване на стратегия за изпълнение, за да се намали времето за изпълнение на препоръките на комисията, дадени на държавите членки, за да могат да се ограничи поточването на проблемите във времето. На трето място подобряване на координацията между официалния контрол и кръстосното съответствие. И на четвърто място да се използват помощи по линия на развитие на селските райони, за да се постигнат по-добре целите за хуманно отношение например чрез обмен на добри практики и предоставяне на широк набор от е, стимули за фермерите за подобряване на хуманното отношение към животните. Дами и господа, накрая искам да подчертая най-важните въпроси, най-важни за вас – ние сме в началото на дебата за бъдещето на ОСП. Един от въпросите от особено значение е мярка 14 от програмата за развитие на селските райони. Според нас, това е много интересен, конкретен инструмент. който е от особена полза за подобряване на хуманното отношение към животните на практика. Да речеме сламените постели за прасетата или осигуряването на по-голямо пространство за животните или пък извеждането на добитъка на лятна паша. Това са много интересни мерки – предназначени най-вече за малките и средни стопанства, а не за промишлените пространства. Но тази мярка е използвала само 1,5 милиарда евро от Фонда за развитие на селските райони. Най-големият дял от тази мярка е в Румъния. Тя е използвала близо 30% от финансирането. 18 държави членки прилагат тази мярка. Осем държави членки не използват тази мярка. Това е повече от миналия период. До 2017 бройката бе 15 държави членки, сега 18, но все още не всички. Това е много конкретна мярка, средство за реално подобряване на хуманното отношение. На второ място, системата за контрол. Тя трябва да бъде подобрена, особено що се отнася до съгласуването на официалните ветеринарни проверки и проверките по линия на кръстосаното съответствие. И третия много важен проблем е клането без зашеметяване. Спомням си дебата, който се проведе в вашата комисия, не в тази зала, разбира се, когато бях председател на Комисията по селско стопанство. Бях докладчик по регламента за клането на животни, който се обсъждаше през 2009 Констатирахме, че клането без зашеметяване трябва да е изключение и да се предлага само когато това е абсолютно необходимо – а, сега положението, е, че практиката в държавите членки варира, голяма рестрикция в Германия или пък напълно свободен режим в Полша. В Полша положението е по-особено, защото в продължение на две години имаше пълна забрана за клането без зашметяване, т.е. 2013-2014 и след това Конституционният съд излезе с решение, че това е в нарушение на Конституцията. И сега има пълен свободен режим. Значи имаме един и същ регламент, но различни практики в държавите членки. И това е въпрос, който трябва да се обсъди. Мисля, че положението трябва да се промени. Благодаря ви Всичко е още в самото начало, но сме готови да отговорим на вашите въпроси. Благодаря. Сега да дадем думата на докладчика. Господин Дорман. Йон Дорман. Йон Дорман. Извинете, ако не произнасям добре вашето име. Благодаря, госпожо председател. Сега трябва това, което искате сега да, да представя доклада за транспорта на животните. Извинявайте, не ми стана ясно. Идеята е да ви дам думата да реагирате на а, доклада а, от Сметната палата. Добре, благодаря. Искам да кажа, че е много добре това, което чухме, че работим на едно и също равнище и в една и съща сфера, за да подобрим хуманното отношение към животните – и работим така в съзвучие като Европейски парламент. И наистина е жалко, че толкова много държави имат различно становище. И както казах, ние в доклада се опитваме да видим какво да се направи в бъдеще. Следователно е много добре да можем да чуем, че е възможно да се направи нещо че наистина е възможно да се използва част от средствата, които се отпускат за този сектор, за подобряване на хуманното отношение към животните. Очаквам ползотворна дискусия за това какво можем да направим ние конкретно, когато говорим за подкрепа и онова, което можем да направим за здравето и хуманното отношение към животните. много се радвам, че можем да подобрим условията за животните. Председателката, благодаря, господин Дорман. И сега за друга реакция към доклада госпожа Шрайер. Благодаря, госпожо председател. С голямо уважение и слушах доклада. Аз обаче не чух нищо за Нидерландия, откъдето аз идвам, така че аз искам да попитам за ситуацията в, в Нидерландия. Толкова ли е розова, че не говорим за нея или има друга причина. Когато говорим за зашеметяването при клането, това е задължение. Ние смятаме, че това трябва да се прави автоматично. И когато говорим за мярка 14, въпросът ми е как можем да разработим това по-нататък. Току-що внесохме всички изменения до 3 след обед, но имаме различни ситуации в различните държави. Какво мислите, например, за сламеното лож за прасетата? Аз знам, разбира се, места, където се осигурява слама за прасетата, но на други места сламата се използва за е, отопление. И миналата седмица ми обясниха, че не винаги е отрицателно явление тогава, когато кравите се отглеждат в клетки. Те ни даваха съвети Имаме система в Европа и ние трябва да разгледаме нещата от европейска гледна точка, защото ако говорим само за а, разходите за селските стопани, те не са различни, не са еднакви в Европа и има тук изкривяване на конкуренцията. Благодаря, казва председателката, госпожо Естрея. Трябва да ограничим изказванията до две минути. Благодаря, господин Войчеховски, казва господин Хойслинг. Благодаря ви за доклада. Вие бяхте много предпазлив в формулировките, които използвахте. Първо по въпроса за различните стандарти в Европа. Ние работим с изключения. А, например, за при е, рязането на обашките на прасетата. Има различни стандарти за кастрирането на прасетата също така в различните държави. И как ще оцените, ако имаме европейско законодателство, ще можем ли да го тълкуваме различно в различните държави? Е, след като сме регламентирали тези неща, може ли да продължаваме да толерираме това. Вие казахте, че някои държави, които нямат възможност да финансират животновътство, което отговаря с потребност, на потребностите на различните животински видове, е, определено има на места, където може да се подобрят стандартите и го казва много меко. И, а, доброволните мерки не работят дългосрочно. Не трябва ли да се опитаме да използваме нещо по-еднакво? Например, в Бавария ние проверяваме фермите един път на 20 години. Това достатъчно ли е? Не трябва ли нещата да бъдат на базата на риска? Говорите за за кланици. В Германия три кланици бяха а, перманентно затворени, защото в нормалната а, процедура а, се установиха някои наредности. Животните не трябва да бъдат а, заколвани там, където са зашеметяване. А, и, например, може би, какво мислите за видеомониторинга? А, председателката, моля, а, говорете а, две минути. Извинявайте, Исках да кажа нещо по следващата точка. Госпожо Мюллер, благодаря много. Благодаря на Сметната палата за доклада. Вие установихте връзката между преките плащания и хуманното отношение към животните. Е, извадили сте три важни теми хуманното отношение към животните в стопанствата. Смятате ли, че условията трябва да бъдат подобрени? Например, когато разглеждаме плащанията, виждаме, че има много селски стопани, които не, нямат, които не са обучени. Сега по въпроса за транспорта, смятате ли, че трябва да наложим повече задължение на транспортните фирми, защото те трябва да спазват законодателството и в кланиците също така е важно, когато хората имат добри условия, те да могат да зашеметяват животните добре. Е, определено държавите членки трябва да могат да направят нещо. И вие във вашето резюме казахте за големите е, различия в е, различните държави. Така че какви са вашите препоръки във връзка с стандартите и да няма конкуренция на базата на изкривяването на стандартите? Благодаря, господин Хасенка. Благодаря, госпожа Камп, Благодаря. Искам първо да благодаря на господин Войчаковски. Войчаховски. За първи път Европейската сметна палата прави подобно проучване и аз мисля, че това е една много важна сфера има правила, но очевидно тези правила не се прилагат винаги и аз бях шокирана да разбера, че има толкова много държави, които толкова небрежно се отнасят с тези правила за хуманното отношение на животните. Тези правила са сред най-стриктните в света. Ние говорим за забраната на лоши кафези за птиците, но това беше направено много давно и комисията още в началото на мандата каза, че няма намерение да приема ново законодателство в продължение на години напред. искам да ви запитам, ако продължим с Европа, като Европа, като пример, като първопроходец, вие показахте, че ще оценяват е стратегията за хуманно отношение към животните? Ще бъде много трудно, защото няма конкретни цели. Смятате ли, че би било разумно да се оцени старата стратегия, ако няма планове за нова стратегия? Европейския, както по, поиска Европейския парламент. И имаме тези е, различия, които трябва да се съобразим. Трябва да се намали разликата между амбициозното ново законодателство и старото законодателство. Също така с санкциите. Мисля, че жалко, че комисията нищо не прави. Председателката. Благодаря, господин господин Кузмюк. Благодаря ви. Позволете ми да а, поздравя и да благодаря на Сметната палата за доклада. Доколкото разбирам, разглежда се хуманното отношение към животните в три държави. А, три те наречени стари държави и три нови. Има има а, е, разлика. Някои от по-новите държави прилагат тези правила 14 е, години, а старите държави много по-дълго. И дали, може би, Сметната палата не би направила сравнение между старите и новите държави членки? Е, искам също така да кажа нещо за скромните разходи, мисля, че милиард и половина за 7 години, това не са много пари. На какво се дължи това? На липса на интерес в държавите членки към такава програма? Те може би не искат да го включват в националните си политики или става дума за подхода на комисията? Благодаря, господин Кузмюк. Не знам дали иска някой да си изкаже от името на комисията. Не. Тогава, може би, бих поканил господин Войчеховски да отговори и да приключим по тази точка. Благодаря, госпожо председател. Аз ще отговоря на полски. Първо на госпожа Шрайер. Вие запитахте за Нидерландия. Ние избрахме пет държави Германия, Франция, Италия, Румъния и Полша. Това бяха държавите, които имат най-голям брой а, селско-стопански животни в Европейския съюз и това определи а, избора ни. Нидерландия не беше пряк обект на а, одита. Имаме одит на комисията по отношение на всички държави членки. Не казваме, не говорим за ритуално за заколване, а казваме е, заколване, не без е, без е, зашеметяване. И а, тук има огромни проблеми. Нямаме дефиниция. Това, ако щете, това е едно от нашите изисквания. Това е едно от важните неща, които ние съветваме държавите членки да обмислят. Не е ясно какви са религиозните критерии. и дали тези религиозни критерии е, се отнасят само за някаква местна общност, при това положение ако това е така, а, какво ще кажем за а, износа? Те не отговарят ли на критериите на а, клане без а, зашеметяване? Както казвам, това са различните практики в различните държави. Независимо от аспекта на хуманното отношение към животните, говорим и за нелоялната конкуренция в Европейския съюз при тези различни видове клане. И това е нещо, което би трябвало да бъде проучено, обсъдено и може би трябва да влезе и в европейското законодателство законодателство. господин Хойсинга каза нещо доста сходно и мисля, че отговорих на въпроса. Това е нещо, което заслужава сериозна дискусия, именно до каква степен Европа разрешава такъв вид клане и трябва ли да разрешава в Северен Рейн, Вестфалия, в Германия – раз, разгледахме законодателството, разгледахме и на останалата част на Германия където а, законодателството е много рестриктивно. А, в Полша няма числа, защото правителството не знае колко кланици практикуват такова клане, не знаем колко животни биват убивани по този начин и няма доказателства за това дали това се прави за местна религиозна общност или по-широка експортна общност. Във всяко законодателство, както казах, има много различни практики в различните държави членки. Това би трябвало да се проучи подробно. Трябва обаче само да хвърлим светлина по тези въпроси. Искам да благодаря на госпожа Хазакамп за коментарите и и за положителната реакция към нашия доклад. Всъщност всички депутати дадоха положително обратна връзка. Госпожа Хазакамп е права, че става дума наистина за прилагането на правилата за хуманното отношение към животните. Не става дума толкова за законодателството, а за това системата да стане по-ефективна. Така че високите стандарти, които вече съществуват, да бъдат приложени в действителност и на практика. Европа все още ли е на първа линия по отношение на хуманното отношение към животните? Мисля, че да. Други държави ни настигат и това е добре. Добре е, ако и други държави отчитат тези проблеми, проблемите на хуманното отношение към животните. Казвайки това, най-добрите стандарти в света нищо не струват, ако не се прилагат на практика. Господин Космюк зададе въпроса за старите и новите държави членки. Ние не можем да направим класификация на добрите и лошите практики на базата на петте държави, в които бяхме. Имаше много добри практики в Италия. Ние направихме одит в Сърдиния. и мярка 14 там се прилагаше. Направихме одит също така на възможните конфликти на интерес, ветеринарните инспекции и тяхната зависимост евентуално от производството. Не, нямаше конфликт на интереси, но в Италия, например, има проблем, че прилагането на директивата а, забраняваща а, задължителното а, скубане на птиците от не 13 години. Има различни проблеми в различните държави. Така че не сме правили класификация. Има добри примери и лоши примери във всяка от държавите членки, където правихме одит. И накрая, мерка 14 наистина държавите членки решават дали да я прилагат или не. Онези, които са решили да я използват, според нас Имаше проблеми, имаше, например, риск от двойно финансиране, дейности, финансирани по линията на мярка 14, селски стопани, които получават средства за, за качество. И мисля, че това е най-добрият начин за подобряване на хуманното отношение към животните, като се дават стимули на животните, а не се, извинете, на стопаните, а не се санкционират те. Също така стимулирането води до по-добри резултати при подобряването на стандартите. Това е вече въпрос на свързването на хуманното отношение към животните и благосъстоянието на фермерите. Това е печелившо и за двете страни. Не, не видяхме полски фермери да бъдат по-малко конкурентоспособни в резултат на това. Напротив, те станаха по-конкурентоспособни. Може би комисията трябва да поиска от държавите членки да използват този инструмент по-често. Извинявайте, има още един въпрос. Да, имаше един много интересен въпрос за транспорта, за транспортирането на животните и за това дали трябва да наложим по-високи стандарти на превозвачите, без съмнение. Да, защото регламента за транспортирането на животните урежда условията, при които той трябва да се провежда. Има обаче, според мен, един, още един проблем. Защо се използва пренос, транспортиране на животни на такива големи разстояния. Като разгледам доклада на господин Дорман, Точка 15 на неговия проект от текст повдига този въпрос. Просто питаме и трябва да видим защо се извършват такива транспорти на такива огромни разстояния и кой плаща за това. Аз присъствах на едно изслушване, на което господин Дорбан направи едно изложение. Видяхме някои от драматичните заключения от едно проучване на пренос на говеда от Ирландия до Близкия изток. Кой може да плаща за такова нещо? Как може да бъде да бъде економически жизнеспособно. Толкова много се замърсява въздуха. Може би трябва да се даде предпочитание на а, финансови решения, които правят неатрактивно транспортирането на животни. Не може да се гарантират условията при 1000 км превоз на животни. Може би трябва да се елиминират подобни транспорти. Благодаря ви, госпожо председател, за възможността да представя доклада пред вашата комисия. Muchas gracias, Le agradezco en nombre de todos. Eh... Благодаря от името на всички нас за представянето на този така интересен доклад. И както казах, имаме три точки в дневния ред, които са свързани с хуманно отношение към животите И представянето на доклада, на доклада на Сметната палата. Сега ще изслушаме една презентация на едно проучване, изготвено от научната служба на Европейския парламент за регламент номер 1 от 2005 относно защитата на животните по време на транспортирането и свързаните с това операции. Става дума за точка 7 от дневния ред и след това точка 8 ще бъде посветен доклада за приложение, изложено от господин Дорман. Най-напред ще разгледаме точка 7, представянето на това проучване. И благодарим за това на заместник, бившия заместник председател и член на Сметната палата за неговото присъствие сред нас. Така, седма точка казахме. Както знаете, нашата комисия беше натварена да изготви един доклад за да разследва някои случаи за лошо управление в областта на приложението едно 2005 относно защита на животните по време на транспорт. Ще чуем две проучвания днес, които са в основата на оценката, която беше направена за приложението на този регламент. Важно е да се почаси, посочи също, че тази презентация е свързана прияко с доклада на нашия колега Джон Дорман и това ще бъде точка 8. Двете проучвания бяха изготвени от службата за научно-изследователска дейност на парламента първо приложение на регламента 2005 през периода 2009 до 2015 насочен главно към регистриране на информация. Господин Балценес, докладчик и господин Ван Вайгенберг също от институция Wageningen Economic Research от Нидерландия. Второто проучване се нарича спазване на техническите правила за превоз. Това е в приложение 1 от регламента 1-2005 относно защитата на животните по време на превоз. <clears throat> Двама автори са изготвили тези проучвания, господин Сполдер и господин Овердиец от Wageningen Livestock Research от Нидерландия. И имам удоволствието да посреща господин Балтусен с а, автор на първото проучване, който ще ни представи и двете проучвания. Има 15 минути. След това ще има въпроси и отговори, както обикновено правим. Но преди това ще дам думата на госпожа Алина Дину от службата ИПРС на парламента, която ще направи един кратък увод във връзка с тази оценка за приложението. Госпожо, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, Наше удоволствие е да ви представим днес Европейската оценка за изпълнение, подготвено от е, експерти от е, Wageningen Research и звеното за последваща оценка. Искам да се възползвам от тази възможност да кажа, че моят отдел представи 61 последващи оценки по време на този мандат, но това е първата за Комисията по селско стопанство – Разбира се, силно се надяваме, че това е началото на едно хубаво приятелство. Искам да се спра само на някои аспекти. На първо място, оценката на изпълнението не съставлява пълна оценка на регламента поради причините изложени в уводната част. Но Възосновата основата на аспектите, които разгледахме, стигнахме до заключението, че има смесено изпълнение. Има както напредък, така и проблеми. И има истински притеснения от всички категории заинтересовани страни, що се отнася до изпълнението. И на последно място Нашата оценка се основава на преглед на документация. Не са събрани нови данни за тази оценка. Както председателя вече спомена, господин Балтусен от Вагенинген Research ще направи едно по-подробно експозе и на двете проучвания. Благодаря. И... Благодаря, госпожо, за тези уточнения. Сега давам думата на господин Балтюсен за 15 на минути. Благодаря, госпожо председател. Ще се постарая да приключа за 15 минути. Милиони животни ежегодно се транспортират в Европейския съюз на дълги разстояния. И транспортирането е стресира животните. Поради тази причина им е в действие съответният регламент от 2005 година. Както бе споменато, оценката не е пълна. Акцента е върху четири въпроса, за които ще дам по-подробна информация по-късно. И както вече бе споменато, нашето проучване се основава на научна литература, съществуващи се данни в службата за ветеринарно-медицинските въпроси, съществуващи данни в държавите членки в системата Traces. Проведох и някои разговори, също така, за да проверя дали част от моите анализи са добри или не. Акцента бе върху периода 2009-2015, защото предишната оценка казаеше първите две години на изпълнението. И тогава нямаше все още много налични данни. Обхвата на оценката бе ограничен до селскостопанските животни – Тоест, е, не сме се занимавали с е, домашните любимци. Акцента бе 4 въпроса. Общото изпълнение на регламента в държавите членки. Връщането на журналите и регистрите от превозвачите държавите членки. Принудителните мерки за изпълнение на регламента и съответствие с правилата за годност за превоз. Относно общото изпълнение, имаме стандартните пет критерии. На първо място относимост. Дали регламентът все още е относим и актуален? Бих казал да. Международният транспорт на живи животни набира скорост. Относно ефективността, трудно е да си извърши анализ тук, просто защото нямаме надежни показатели за хуманно отношение към животните. Можем да кажем нещо за условието, но не толкова за самата същина, а именно самото хумонно отношение. Няма альтернативен регламент, е, който да служи за база за сравнение. Относно последователността, най-голям проблем е времето за почивка на живите животни. Има решение на съда вече, че шофьорите трябва да излизат в почивка, когато е необходимо. Дори когато това увеличава превоза на животните. Европейската добавена стоеност, тук положението е по-ясно. Относно втория въпрос, който получихме, а именно връщането на регистрационните документи от превозвачите към компетентните органи, можем да кажем, че според доклада на ФВО, положението в Европейския съюз бележи подобрение, но има сериозно разминаване между държавите членки. Това също може да прочетете в доклада на Службата по ветеринарно-медицински въпроси. В доклада се говори колко документи са променени, какви мерки се предприемат при несъответствие и какви са санкциите при нередности. Всички тези три въпроси варират от една държава членка в друга. Относно принудителното изпълнение на регламента 1 от 2005 година, Основният аспект тук са докладите на държавите членки и на ветеринарно-медицинската служба. Те също сочат за разминавания между държавите членки, но има подобряване на хармонизацията на изпълнението в държавите членки. При все това обаче има сериозно разминаване в наказателния режим, санкциите за несъответствие. Има и подобрение на изпълнението чрез обмен на добри практики между компетентните органи на държавите членки. Ние проучихме и наличната литература и видяхме какви са препоръките на ЕФСА. Не съм сигурен дали по-настоящем трите препоръки ще бъдат изпълнени и какво ще е отражението им върху хуманното отношение. Една от основните неизвестни е, че не можем да измерваме хуманното отношение, защото липсват показатели. Ако разгледаме четвъртия аспект, годността за превоз, транспортът стресира животните. Това е основното което означава, че животните трябва да са годни физически, здрави, когато се товарят на превозното средство, за да им се осигури адекватно ниво на хуманно отношение по време на превоза. Едно от заключенията е, че всички животни трябва да бъдат преглеждани преди да бъдат качени за превоз, за да се определи тяхната годност за транспортиране. Това може да се извършва от различни органи, които отговарят за превоза на, транспор... на животни. Разгледахме също така и несъответствията докладване от държавите членки за две години 2014-2015. Това са първите две години, когато влезе в сила хармонизираната регистрация на несъответствията. Какво сочи таблицата? Повечето от несъответствията са свързани с годността на животните за превоз. За 2014 28% от несъответствията попадат тази категория и през 2015 техният дял расте на 43%. От другите области с висок процент на несъответствие, практиките за превоз, осигуреното пространство и височина на платформите за товарене и разбира се документацията. И тук пак ще повторя, има голямо разминаване между държавите членки. Това е свързано и с броя на проверките, който варира от 0 до милиони годишно. И някои държави не представят доклад ежегодно. Тоест има години, в които се докладват нула проверки. Разбира се, и броя на проблемите е нула, защото нищо не е проверено. Или поне нищо не е докладвано. Ако разгледаме самите инциденти, ще видим, че от 0 до 7% от проверките се констатират несъответствия. Има едно изключение Ирландия 2015. 56% от проверките са разкрили някакво несъответствие. Птиците повечето от несъответствията са констатирани при постъпване в кланицата. Виждаме, че и стратегиите за контрол варират в държавите членки. Някои се основават по-голяма степен на риска от други. С едно и също количество проверки установяваме, че има различен процент несъответствия, които се откриват. И всяка година има разминаване между 0 и 6-7%. при проверки, които са от 0 до 5000 годишно. Ако разгледаме основните констатации на одитите на комисията, ще видим, че много от тях вече бяха засегнати. Правилата за годност и транспорта. Има също така и проблеми с констатирането на етапа на бременността, защото има правило да не се превозват животни в края на бременността. Има също така и някои разминавания по въпроса, що е годно животно. Колко тежко трябва да е едно нараняване, за да се обяви едно животно за негодно за превоз. Практическите и економически аспекти също така много често водят до обявяването на животните за годни когато те не са. И един ключов въпрос, повторя няколко пъти, е какво трябва да се направи с животните, които не са годни, за да бъдат качени на платформата. Ние излязохме със следните препоръки възоснова на резултатите. Държавите членки трябва да предоставят уеднаквени данни за проверките при транспорта и нарушенията. Също така трябва да се предприемат допълнителни мерки за намаляване на нивото на несъответствията. Трябва да се подобрят проверките за годност при качване на платформата. Също така подобряване на воденето на документация в земеделските стопанства – за да стане ясно какъв е етапа на бременност към момента на качване на животните. Повече обучение, за да се, разпознава негодно, да се разпознават негодните животни за всички, които имат отношение към, живот, към хуманното отношение. В това число и официалните ветеринарни лекари. Трябва да се проучат възможности във всяка една държава членка за улесняване на убиването в земеделското стопанство и клане на животни, които не са годни за превоз. И на последно място, трябва да се намалят економическите стимули за транспортирането на животни в много ранна възраст. Защото те също са доста уязвими. Това, което констатирахме, че има джентълменско споразумение за увеличаване на хуманното отношение по време на транспорт. Това е между частни стопански субекти и компетентните органи. Мисля, че това наистина води до подобряване на хуманното отношение. Обмен на информация и знания. Вариантите за повишаване на хуманното отношение – изпълнение на добри практики, например указанията за превоз, разработени в последно време, сътрудничеството между нпо и превозвачите. Виждаме, че нпо помагат на превозвачите да променят своята практика по такъв начин, че да се подобри хуманното отношение към животните. Също така има и голям обмен на информация и познания между държавите членки и техните компетентни органи в контекста на хармонизиране на изпълнението в държавите членки. Искам да благодаря на всички за отделеното внимание. Много благодаря, господин Батусен. Дори бяхте по-кратък от 15 минути. Сега ще дам думата на господин Дорман, който е докладчик. Øh, благодаря ви за експозето, благодаря ви и за представените проблеми и напредък. Ясно е, че има предизвикателства, има големи разминавания между държавите членки – мисля си какви са възможностите за хармонизация на отношението към животните, за да не се стигне до сегашното положение, при което се дават стимули на, ако мога да ги нарича, лоши държави. И ако се извършва превоз на животни извън Европейския съюз, те прекарат много време в ничията земя, земя на границата. Това е друг проблем. Също така, боравенето с документите за превоз на животни. Виждам, че напредъка, който е констатиран, не е достатъчно голям. Искам да разбера още колко трябва да чакаме преди да се осигури един приличен транспорт на животните. Äh, äh, Искам да добавя и няколко други въпроса. Говорите за контрол за данните. Използвате съществуващи налични данни. Дали те са европейски? Защото Европейския съюз не се занимава с контрол извън Европейския съюз. Според закона ни отговаряме за транспорта на животните до края на пътуването. И ако тяхната дестинация е Ирак или Русия, трябва да, да съблюдаваме, да следим стандартите да бъдат спазвани до края на пътуването. Сега тук за какво говорим? Дали е само за територията на Европейския съюз или отвъд? Казахте, че в 28% от случаите на нарушенията животните не бяха нали казахте, че има и проблеми, максималната височина не е спазена по някой път има грешни решения да се транспортират а, животни, които не са способни да бъдат транспортирани. Може би има някакви грешки допуснати при вземането на решение. Все пак трябва да може водачът да знае дали колата му е подходяща за превоз на животни и да знае какъв ще бъде броя на животните, които се превозват. Може да има структурни проблеми, не само отделни индивидуални решения. А и казахте, че е, неправителствените организации е, също действат, но ужасно, ако трябва да чакаме такива организации да се занимаят с тези въпроси. Трябва и да чакаме те да подобряват положението. Ние трябва да вземем решенията. Те могат само да ни подкрепят. Те вършат чудесна работа, вярно е, но, но е, не може да се каже, че е има действителни подобрения вследствие на места на неправителствените организации. Говори се за земеделските зони. Защо да не се с ще заинтересуваме за на устравяването на а, кланици в а, земеделските зони. Защо Европейският съюз цели предимно съсредоточаване на, на кланиците, вместо да организира такива кланици на по-низко равнище, така ще се избегнат часове превоз и може би пък да така да облегчим и тези земеделски зони с наличие на кланици. Е, Благодаря, Мария. И сега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 Основата е... Трябва да направим така, че да има наказания, санкции. Освен това, то се отнася до камионите и за превозните средства трябва да отговарят на изискванията. Не трябва да се пътуват повече от 10 часа. И условията в камионите по принцип са нетърпими. Защо да не се използва и въздушният транспорт също за животните? И една друга забележка. Професионалното подготовка за клане в стопанствата. Разбира се, трябва след това да се справим с а, труповете, но хубаво е да се върши, да се прави всичко в, а, на, на място, но не е толкова лесно. Благодаря. Жалко, че имах малко време за да се занимавам с това проучване, но благодаря в рамките на времето и ресурсите свършените чудесна работа. ако правилно съм разбрала, се съсредоточаваме върху две точки основно. Това е отношението към животните. Е, е, и животните, които са предназначени за кланицата. Трябва да се иска повече контрол в началото на транспорта. Аз прекарах няколко дни в източна Европа, за да видя каква е ситуацията с износа на животни извън Европейския съюз. Животни, които пристигат изтощени, ранени, защото дни наред са на път. В самото начало на транспорта трябва да се, да се направи проверка, но и след няколко дни трябва пак да се направи контрол. Видях, че е, има слабости в приложението е, на изискванията, ветеринарния контрол. Липсва система на санкции. за да може да се направи нещо в случай на нарушаване на стандартите. И тук това нещо е записано във, ваша, във вашата, във вашия доклад. След това говорите за наличие на корупция в Европа. Що се отнася до проверките, как стои въпрос? Господин Хойсник, Благодаря. Защо е, има толкова много превоз на животни в Европа? Да, има пътуване към кланиците, защото разходите са по-малки, е, когато става дума за различни е, кланици. Сега, ако им необходимите социални условия, ще, ще в тези ще щеше да бъде, въпросът щеше да стои друг. Но всъщност каква е причината за този прекомерен транспорт? Ако държавите членки <clears throat> извършват контрол или пък не контролират, ако някоя държава членка каже не съм, ако не сме контролирали, но не трябва ли да има някакви критерии, които да се спазват от всички, когато става дума за проверките? И комисията може ли да каже, че е изисква държавите членки да спазват този или онзи критерий, когато правят проверки, защото е, държавите членки естествено няма да пишат лоши доклади за тяхната ситуация. Тъй, че и тук трябва да има централни, централизирани проверки. И друг е, въпрос. Казахте, че понякога път е трудно да се извършва клане на място. Да, но има и изисквания, които трябва да се спазват. Например, да се коли животно на пазбището там. Дали не трябва да се упростят нещата, примерно, за да стане по-лесно клането на, на място на едно животно? Ако неправителствените организации са тези, които подобряват правилата и ситуацията. Това съвсем не е добре за Европейския съюз. Трябва все пак ние като депутати да упражним някакъв натиск. Не може да чакаме неправителствените организации да вършат нашата работа. Какви са нашите възможности за да се да решаваме тези въпроси? Благодаря. Господин Боля. господин председател. Получавам много имейли по този проблем за транспорта на животни. Обществеността е много загрижена за транспортните условия за животните. Мисля, че трябва да говорим по две конкретни различни неща. Първо, говорим за това, че животните биват транспортирани с цел на внос за репродукция. От друга страна има животни, които се транспортират за да бъдат заколени. Комисията трябва да реши този проблем за транспорта на живи животни, а, които са част от репродуктивна програма. Когато купувам животни, от която и да е държава, от Западна Европа, например, и аз ги внасям в Румъния. Искам да съм сигурен, че животното е в най-добро състояние, когато влезе в моята страна, независимо от това за каква цел е внесено животното. И тук трябва да имаме по-високи възможности за а, колене на животни на място както казаха колегите, създават се, създава се добра работна заетост, животните остават в съответния регион. Животните трябва да бъдат в добро състояние, когато биват заколени. И мисля, че комисията има възможност да сключи договори с държавите, например за за свещенослужител да дойде от съответната държава, да изпълни съответните ритуали на място, а не да се превозват хиляди животни до съответната държава. Качеството на месото се влияе от транспорта. Всички тези неща са важни. Благодаря.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 Мисля, че ако искаме да решим по ефикасен начин проблема с човешкото отношение към животните по време на транспорт, е да помогнем на държавите членки да създадат, да изградат кланици, вече колко големи и по какви правила, това е друг въпрос, но мисля, че това ще бъде по-ефикасно. Все пак нека да припомня, че превоза на живи животни е също са така, здравен проблем, здравно предизвикателство, като цитираме епидемиите, с, например, с птичия грип между Румъния, Унгария и бързото развитие във Франция на, на африканската чума по свинете и така нататък. <clears throat> Най-добре е да се. Имаше и проблеми също с шапа е, разходата за тези епидемии всъщност са много, много тежки за и водят до закриването на някои пазари, някои е, износи към трети страни. И както обяснява в последния параграф на е, тази бележка, комисията отново говори за свободната търговия, като се опитва да наложи да наложи на продуктите, които идват от трети страни, правилата на Европейския съюз. Тази позиция всъщност се вър... наказва производителите на Европейския съюз, като им налага нелоялната конкуренция от страна на трети лица. Тъй, че хуманното отношение към животните не трябва да бъде задължение само за европейските производители, но трябва да бъде задължително и за производители от трети страни, които искат да внасят на нашия пазар. Благодаря. Благодаря. Е, Виждам последен желаящ да се изкаже. Господин Фланаган. Много благодаря. Това беше много интересна презентация. Искам само да кажа нещо, което казах колегия Ношъл и госпожа Магине за малките кланици. Имаме една система в Република Ирландия, която е свързана с, с бирата, за да може да оцелеят малките а, производители на бира. Те трябва да се присъединят приспособят. Европейската комисия казва, не може да правиш това, не може да правиш онова, обаче се правя така и се а, използват а, малки производи, производства на бира. Защо да не може да се направи това с, с малките кланици или малки пекарни. Много е сложно да се прави а, нещо на, в малък мащаб в селата, но ние го направихме с бирата, защото не го направим с. А, животните. Сега ще дам думата на представителя на комисията да отговори на дебата. Госпожо Рамирес, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, Приветстваме доклада от името на парламента. Съгласни сме с повечето от нещата, включени в него. Те се основават на данните, които имаше комисията и системата за проследяване, която се използва от комисията. Мисля, че основните проблеми които бяха откроени от доклада, са известни на комисията и на заинтересованите лица и държавите членки и комисията търсят решения на някои проблеми, например във връзка с износа на животните, проблема с температурата, някои държави членки, е, на някои държави членки е забранено да изнасят животни за южната част на Европа и това е, показва, че е, компетентните органи налага да не се пренапозват животни над, при температури над 30 страни Франция, Германия, Австрия, Нидерландия зачитат тези правила. Има много държави. Някои от решенията, които се предлагат, не са лесни. Следователно, трябва да се прибегне до субсидиарно. За добро или лошо, комисията може да наложи някои неща, но нямаме правомощия да налагаме някои мерки на държавите членки. Благодаря ви за доклада. Очакваме доклада от парламента на тази основа. Ще проследим дискусията, която се провежда. Благодаря. Благодаря, госпожо Рамире, за вашето изказване. И сега да а, приключим. Сега ще се върнем с господин Балтусен. Видяхте ли, много въпроси бяха зададени. Вижте какъв беше интересът толкова много въпроси, аз едва ли ще можете да ги направите, да отговорите за 5 минути. Много съжалявам, не ме гледате така. Да, наистина имаме много работа за днес. Знам, че имаше много въпроси, но се опасявам, че това е единственото време, което имате. Господин Балтосен, имате думата. Благодаря, за това, че ми давате 5 минути, за да отговоря на всички тези въпроси. Първото, което ще кажа за кланиците, малки и големи, нека да го кажем така. Транспортирането на животни не е свързано с големите или малките кланици. Мисля, че много животни се, транспо... се транспортират от а, Нидерландия към Германия за да бъдат заклани. Те пътуват един или два часа и ако погледнете тази този район Германия, Белгия, Холандия. Животните се, се транспортират, защото по-ефтино могат да бъдат заклани в Германия. И това отговаря на въпроса защо толкова много животни биват транспортирани. И това е свързано също така с разликите между производството и потреблението. И ако се консумира повече месо в един регион на Европа, а, и по-малко в друг, значи ще има преместване на животни а, и на месо. А, показах няколко публикати, според които Транспортирането на месо е по-ефтино, отколкото транспортирането на животни. В някои случаи обаче хората предпочитат все още живи животни, така че ще се транспортират животни от един регион в друг. И в една друга публикация показах, че, например, овци се в, в, от Унгария биват пренасяни до Италия, просто защото няма достатъчно капацитет на кланниците в Унгария. Ако разгледаме възможностите и ако разгледаме а, условията за животните, които са производствени животни, например свине или крави или кокошки носачки, в края на производствения им период тези животни са малко стари, те са произвеждали по време на живота си и вече условието, състоянието им не е оптимално. Тези животни също така трябва да бъдат транспортирани. И има огромна дискусия какво може да се направи с тези животни, ако не са напълно годни за транспорт. Единствената възможност е да бъдат убити на място във фермата, след това да бъдат транспортирани. Това са възможностите. Аз мисля, че всъщност нямам идеалното решение в момента какво трябва да се направи. Има три възможности. Може да ги убиете и да, унищ... да ги унищожите, може да ги убиете и да използвате месото дори за човешка консумация. Или ако дадете решение, разрешение, те могат да бъдат транспортирани до кланици, след което вече могат да бъдат на разположение за консумация. Във всичките варианти има плюсове и минуси. Ние сме ги разгледали, но нямаме конкретни а, решения. Имаше въпроси за държавите членки. Е, аз казах е, няколко пъти, че има е, много разлики между държавите членки. И това поне отчасти се дължи на правната система в съответните държави, какви са условията, какви са мерките при неспазване и неправомерни действия има такива разлики и те ще продължават да съществуват. Не сме правили разграничения между различните заинтересовани страни, защото все още не разполагаме с информацията от проучването. Не сме разгледали фермерите, транс... превозвачите, ветеринарните служби. Разбира се, според а, общественото мнение, има много слухове за всички лоши неща, които се случват при транспортирането на животни, но ние наблюдаваме и добри примери. Например, ако разгледате екстремни условия, като например на границата между България и Турция, е, там виждаме, че няма чак толкова много не спазване. Условията са лоши а, там, защото се чака на опашка понякога а, често по 6 часа. Във връзка с, а, хуманното отношение към животните, това не сме разглеждали в това изследване. Не знам до каква степен е голям риск. Естествено ще има риск а, от а, претопляне, от бол, болести, но не знам колко голям е този риск. Радвам се, че успяхме да включим в доклада информацията, която комисията вече има на свое разположение и се радвам, че те смятат, че сме се справили добре. Във връзка с решения с поразумение. Мисля, че в Нидерландия отиват дори отвъд решението казват, че те просто казват, че през юни, юли и август няма транспорт за Турция и мисля, че тези възможности съществуват е, и може и други държави да използват е, това решение. Благодаря. Председателката, благодаря господин Валтусен. Знам, че направихте голямо усилие да отговорите на повечето въпроси. Това беше много интересно но може би се повдигнаха нови проблеми. Сега можем да приключим. Много благодаря на господин Дино, господин Балтосен за предоставянето на много, този много важен доклад, особено във връзка с доклада на господин Дорман и бъдещите решения. Много ви благодаря, че дойдохте при нас. Сега преминаваме към точка 8. Отново един от трите, една от трите точки за хуманното отношение към животните. Това е третия доклад, точка 8. И ще разгледаме доклада, свързано с регламент номер 1 от 2005 година. Чухме някои много интересни доклади. Сега обаче дойде, дойде време да чуем становището на колегата Дорман от ЕКР, който ще представи доклада на тази деликатна сфера защитата на животни в и извън Европейския съюз. Знаем, че много неща са постигнати, но има още други които не са постигнати. От гледна точка на процедурата искам да ви напомня, че комисиите ЕНВИ и ТРАН са ангажирани с работа по а, този доклад и сега, без да се бавим, ще дам думата на господин Дорман да представи доклада. Дами и господа, благодаря за поканата да представя днес следобед моя доклад. Наскоро ми оперираха гърлото, така че ще бъда кратък, за което се извинявам. Гласът ми не издържа много. Препоръките в доклада се основават на редица елементи. С моя екип стигнахме до принципното заключение, че докладването на проверки на камиони от други държави е много малко. Има държави, които докладват хиляди проверки ежегодно, а други имат нула проверки, което възпрепятства преценката дали изпълнението е задоволително или не. Сметната палата е стигнала до същото заключение. Ние трябва да хармонизираме събраните данни, за да имаме по-добра представа за изпълнението и прилагането на законодателството. Нуждаем се от хармонизиран подход. Когато работих по доклада, мнозина заявиха, че са против износа на живи животни в трети държави. Аз съм бил на границата между България и Турция и видях животните в ничията земя. Те престоява там поне 6 часа и това не е всичко. Знаем, че отношението към животните в някои държави е лошо. Съдът се произнесе, че държавите членки отговарят за хуманното отношение към животните и в тези трети държави. Ето защо ние трябва да спрем износа на живи животни към тези държави. Трябва да, намерим, да намалим времето за превоз на живи животни. Не е лесно, но ако помислим по-внимателно за начините на клане, можем да постигнем успех. Призовавам комисията да обмисли как животните да се колят по-близо до място на происход, било то в самото стопанство или чрез използване на местни кланици. Технологията към днешна дата улесняват превоза на замразени трупове. И това е въпрос, който повдигам в доклада. Както казах, имам проблеми с гласа в момента. Така че не мога да кажа нещо повече. Надявам се, че ще проявите разбиране. Очаквам вашите коментари и бъдеще съвместно сътрудничество по доклада. Председателят, благодаря ви, господин Дорман. Не се притеснявайте. Мисля, че вие представихте доклада. Членовете имат копия от него, така че сме достатъчно добре информирани. Сега ще дам думата на докладчица в Сянка, госпожа Рибейдо за НП. Siento, hay un problema con ese micrófono, parece. Слышу, че има проблем с микрофона. Ok. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também agradecer ao relator pelo trabalho aqui apresentado. De facto, isto é um... Благодаря Na докладчика за представянето на свършената работа. Това е много емоционален доклад. Само няколко месеца остава до изборите и не обръщаме голямо внимание на общественото мнение, а също и на хуманното отношение към животните. Земеделските стопани и производителите са първите, които искат всичко да е добре и да не страдат животните. Те са запознати с животните, имат тясна връзка с тях. Така че бих искала документа да беше по-балансиран. Ако се прочете документа, човек няма да се даде сметка, че ние сме пионери в хуманното отношение към животните в глобален план. Има необходимост от подобрение, но ние можем да послужим за пример за останата част на света. Ние имаме директива, която независимо от пропуските си трябва да бъде подсилена и трябва много да следим за нейното изпълнение. И като казвам изпълнение, имам предвид принудителните мерки, санкции, които да се налагат, за да има по-голям възпиращ ефект. За рецидивистите трябва да имаме възпиращи мерки. Защото едни и същи нарушават правилата. Не искам да оставя впечатление, че цялата система за превоз на животни е погрешна и че трябва да забраним превоз на животните изцяло. От гледна точка на хуманното отношение има, да го наречем, двоен стандарт. Ако кажем, не искаме никой да умира на магистралата, трябва да забраним или движението на хората, или магистралите. Относно морския транспорт, корпорателните съдове и пристанище трябва да осигуряват по-добри условия за хуманно отношение. Съгласна съм, че трябва да се предвидят повече ресурси за трансгранични проверки и да се задълбочи сътрудничеството с трети държави при внос и износ. Трябва да направим така, че животните да пристигат здрави в местоназначението си. Нуждаем се от по-голям обмен на информация и сътрудничество между държави членки и с трети държави. Трябва да подобрим съществуваща технология, за да знаем какво е местоназначението на превозното средство и на съответните животни. Трябва да се избегне ненужното административно бреме, по границите. Това трябва да е основният въпрос. Не трябва да налагаме допълнителни условия за фермерите, не трябва да увеличаваме бюрокрацията. Не може да имаме по-взискателни стандарти за животните, отколкото за хората. Да, нуждаем се от хуманно отношение към животните. В заключение, искам да кажа, че в доклада трябва да се обърне внимание на земеделските стопани, тъй като те са най-добре запознати с интересите на животните. Председателя, благодаря ви, госпожо Рибейро. Моля всички да се ограничат до две минути. За Алде, господин Хойтман. Ще говоря от името на господин Федерик Ферли, който не може да присъства. Той ми даде своето изказване, което ще прочета. Първо, той е благодари на докладчика за свършената работа. По доклада, в който се очертават някои от основните проблеми, касаещи ефикасното изпълнение на регламента. Както при всички нормативни актове за хуманно отношение, има проблеми с съответствието в държавите членки. Това е потвърдено и в доклад на Сметната палата, публикувана скоро. Комисията твърди, че съответствието по отношение на животинския транспорт е 97%. Само, че снимковия материал на НПО и запазените от тях документи сочат друго. Съжаляваме, че доклада за оценка на изпълнението буди повече въпроси, отколкото дава отговори или не влиза в подробности за нивото на съответствие в държавите членки при превоз за трети държави. Както потвърждава научното становище на ЕФСА от 2011, има някои аз аспекти в регламента, които гарантират по-добро спазване на разпоредбите му. Например, ако се инсталира моделно оборудване като GPS в камионите, ще може да се проследя в реално време превоза. Ще може да се коригират евентуални проблеми и несъответствия. Фредерик Федерли смята, че регистрите трябва да се публикуват, тъй като има огромен обществен интерес към тях. преди превоза трябва да има проверка за годността на животните за превоз. Научното становище на ЕФСА сочи, че някои разпоредби са много неясно формулирани. На последно място, обучението на шофьорите е залог за хуманното отношение към животните по време на превоза и трябва да има ефикасни санкции при несъответствие. Ние призваваме комисията да предложи показатели за хуманно отношение, които позволяват по добре измерване на напредъка относно времето на пътуване, като че ли това не е важен аспект на регламента. Научното становище на ЕФСА потвърди, че няма данни, че скъсяване на превоза ще доведе до по-хуманно отношение към животните по време на превоза. Ето защо акцента ни ще съответства с сегашните правила и ефикасен режим на санкции при неизпълнение. Благодаря. Госпожа Хазекан, докладчев Ксянка. Благодаря. Благодаря господин Торман за доклада. Много жалко е, че нашата комисия ни организира посещения и изслушване. Благодаря господин Дорман, че организира изслушване и че отиде до Турция, за да види със собствените си очи как животните се оставят да разчитат сами на себе си, когато напуснат европейската граница. И аз съм посещавал външни граници на Европейския съюз за да видя как се превозват животните. Видях какво се случва в Украина. Има превозни средства като Експрес Холштайн, които се натоварват с млади теленца. Прегледахме десетки превозни средства и във всички от тях бе отчетена повишена температура. Животните бяха наранени, болни, прегряли, нямаше ветеринарен лекар. Дори да има ветеринарен лекар, той защитава интересите на бизнеса. През 90-91 година видях репортаж в телевизията за едно пристанище в Харватска и сега виждам същото. Едно животно умира преди да е качено на кораба и е издърпано за предните крака Използва се зашеметяване, електрически ток, за да се накара животното да помръдне. И това все още се случва и към днешна дата в Европа. Има все повече и повече превози, и все по-малко контрол, проверки. Всичко това е споменато в доклада, но мисля, че може да се използва малко по категоричен текст превоза на живи животни към трети държави. Всички казват, че е много важно животните да пристигат в добро състояние. Но дори само живи да пристигат животните, пак ще е добре, защото в момента пристигат полуживи. Препоръчвам ви едно DVD с репортаж от немската телевизия, ако имате сили да го изгледате. Ако обичате да приключвате, каза председателя. Трябва да се спре превоза на животни извън европейските граници. Повечето кланици няма да решат проблеми, има само едно решение. Ако искаме да подобрим хуманното отношение към животните, трябва да има, се намали тяхната бройка. Благодаря. За зелените господин Вайт е, липсва, така че господин Хойслинг има думата. Благодаря. Мисля, че се върти една и съща плоча тук. Гледам доклада и си задам въпроса, имаме ли добра нормативна уредба? Да, Но ако ние не прилагаме и ако не осъществяваме проверки, нейната стойност се намалява. В доклада се очертава проблема. Само, че не за първи път споменаваме тези проблеми. Имаше една петиция с милиони подписи, за да се разгледат тези проблеми. Не може да кажем всичко ужасно и да призоваваме комисията да направи нещо – Ние трябва да осигурим такава нормативна уредба, която да предвижда контроли и санкции при несъответствие. Не може само да описваме проблема без да намираме решение. Относно ограничаването на времето за превоз, подходящия срок на превоз и така нататък, това са доста субективни въпроси. Зададохме въпроси защо се превозват животните изобщо. превоза на животни през половин Европа, защото в друга държава е по-ефтино и има по-низки стандарти. Това просто е недопустимо. Не мисля, че вегетарианството ще реши проблема. Нуждаем се от повече регионални местни кланици. Нуждаем се от промяна в нормативната уредба, за да се подобри целият механизъм. Законодателството трябва да позволява на местните кланици и земеделските стопани да организират местно клане на животните. Трябва да разгледаме условията за превоз на животните. При много превози има несъответствие с нормативния режим. Има сигнали, че при превоза има резервуар с вода, само че животните не могат да пият от него. Така че трябва да разгледаме подробно самите условия за превоза. Ние не сме фундаменталисти. Въпросът е, че Европа трябва да погледне сериозно на своето собствено законодателство, да извършва проверки и да следи за неговото изпълнение. Мисля, че наистина трябва да направим промени в доклада и ние определено ще внесем предложение за промени. Госпожа Мюлер. Е, благодаря. Аз също благодаря на господин Дорман за качеството на неговия доклад. Точка Г 23-29 е много важен въпрос. Говори се за прекратяване на транспорт на живи животни към трети страни с цел клане. Прави се разграничаване между животни, които се отглеждат и такива, които са предназначени за кланицата. Мисля, че комисията много упростява нещата, а този доклад трябва да бъде един силен сигнал от наша страна. Пак става дума за транспорт, за контрол и за санкции. и за, също за ограничаване на ритуалните кланета при условие, че преди това има зашеметяване на животните. Не може да се каже, че земеделските стопани не се интересуват какво става с животните им след като напуснат фермите. Съществуват редица условия в закона, които трябва да се спазва и с този доклад имаме една чудесна рамка, за да вървим напред по отношение хуманното отношение към животните. Благодаря. Е, във връзка с във връзка с двете предходни точки съм много доволен да установя, че и Сметната палата и парламента стигат до едно и също заключение, да има редовни проверки, да се събира повече информация за хуманното отношение към животните, обмен на практики и по-добро сътрудничество. Но не мога да подкрепя ново, нов акт за хуманното отношение към животните или нови показатели, защото това ще застраши е, вече крехката конкурентоспособност на нашите земеделски стопани. И не е изненадващо, че трябва да се изненадате, че аз не съм съгласен с думите на, с последните две препоръки на докладчика. Пряката помощ не трябва да бъде подчинена, не трябва да зависи от... Е, трябва да зависи всъщност е, от е, условия, изпълняването на условията. Трябва да се държи сметка общо за условията за, на животните. Не може и да се създава някаква нова категория относно износа на живи животни. Спазването на правилата относно хуманното отношение към животните трябва да бъде оценявано еднакво относно транспорта, относно вноса в Европейския съюз на животни и реекспорта и извън Европейския съюз. И аз ще представя изменения в този смисъл. Благодаря и накрая. Не, има още две искания за изказване. Най-напред вие. Благодаря, госпожа Шрер. Благодаря на докладчика Връщам се на въпроса за близките кланици. Има економически дейности и трябва да се. има големи разлики в цените, когато става дума за кланици. И въпросът е как се, какво е отношение към животните. Трябва. И затова имаме ние стандарти. Нашия представител го каза, става дума за контрол. Това е основното. Това са основните въпроси според мен, защото е, тя, имаме е, стандарти, които трябва да бъдат спазвани. Когато става дума за животните за е, отглеждане, не може да приемем. Не може да приемем всичко това, което каза колега, има някои отрицателни е, аспекти, но има и положителни е, стъпки напред. Трябва да видим също и как, как ще стане въпроса с е, местните кланици. Благодаря. Жан Генес има думата. Просто искам само да подчертая, че ние се опитваме да решим проблем, който е маловажен в, широк, в широкия гледна точка. аз искам да благодаря на докладчика за извършената работа. Аз мисля, че трябва да се разгледа таблица 2 на проучването, за което чухме. Имаш повече от 4 милиона проверки с нула не спазване. В други случаи изобщо не е имало никакви инспекции. И може би са необходими да има, необходимо да има проверки. Да, много благодаря, казва пред да, тук Искам да задам въпрос. Иска ли комисията да вземе отношение. Госпожа Рамирес, благодаря, госпожо председател. Комисията би желала да благодари на парламента за доклада. Ще изчакаме окончателния доклад, тъй като има доста пунктове, по които има несъгласие, по които ще има изменения. Във връзка с някои от проблемите, които бяха повдигнати тук, комисията променя системата на отчитане след влизането в сила за нови изисквания за храна и фураж. Системата на отчитане в комисията ще бъде променена и по този начин ще се оценява работата на контролната система. Във връзка с препоръката GPS, тя вече съществува и се прилага всички камиони, които превозват животни, трябва да имат GPS във връзка с показателите за хуманното отношение към животните. Съгласни сме. Работим по този въпрос, ще продължим да работим през следващите години. Бихме искали да подчертаем, че експорта на животните представлява само 9% от транспорта на животните. Според комисията, повече от по-голямата част от транспорта се извършва добре. Милиони животни се придвижват всеки ден, във всеки час и е трудно ще можем да използваме лоши е, ще, ще може да цитираме и лоши примери. Също така то говорим за транспорта на животни в края на техния производствен цикъл. Един друг проблем са младите животни, младите животни и транспорта при високи температури. Комисията работи в тези сфери и ще продължи да работи. Благодаря. Благодаря, госпожо Рамирес, за последни заключения, господин Дорман. Благодаря ви много. Мисля, че обсъждането тук показа много ясно, че е, е нужно ние да проведем този дебат. И има много голяма разлика в отношението на, към транспорта на животните в различните държави. Аз мисля, че ние всички трябва да приемем тази нова технология, която се използва от години наред. Когато говорим за годността на животните, ние говорим за оценка от а, страна на много хора и тази оценка може да зависи от това кой я прави. Спазването с правила показва различни различни а, степени на спазване на правилата. Може ли да бъде подобрено законодателството? Да, може. Мисля, че всички сме съгласни, че искаме да постигнем най-доброто законодателство, така че животните да бъдат а, а, третирани а, добре и през първия си превоз в живота им и през последния. Независимо от това дали имаме животни за разплод или а, животни за кланницата. Благодаря ви за коментарите. Очаквам да работим в сътрудничество. Благодаря господин Дорман. Измененията <clears throat> трябва да бъдат внесени 7 декември, 13 часа. 23 е, януари гласуваме доклада и февруари на пленарното заседание се приема доклада. Преминаваме към точка 9 на лоялни търговски проекти практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни. Както добре знаете, докладчик по този важен въпрос, важен за нашия сектор и за всички нас е Пауло Де Кастро. Той в момента е в триалог. Той ще ни разкаже как вървят преговорите. Може би бих могла накратко да ви кажа нещо за ситуацията. На 22 октомври съобщихме нашето намерение да влезем в преговори. То беше одобрено на 25 октомври и екипа за преговор Агри и австрийското председателство искат една ускоре, един ускорен график с цел постигане на съгласие до края на годината. До този момент бяха проведени три тристранни срещи, четвъртия триалог който може би най-критичен, е предвиден за 6 декември. Павло Декастро ще може да ни каже повече по този въпрос. Чувам, че комисаря Холган ще присъства на този триалог. И на този триалог ще се постигне, а, може би, стискаме палци, споразумение. Ако се окаже, че е необходимо, пети е, триалог ще бъде проведен по време на пленарното заседание. И сега ще дам думата на господин Декастро да ни даде повече подробности. Благодаря, госпожо. Благодаря. Е, както беше припомнено, имахме мандат е, с гласуването на 25 октомври. Започнахме веднага с трилога. Всички го знаят нашите колеги. Много интензивно работихме. Те беше, бяха предвидени три е, срещи и сега в четвъртък ще, на седми ще е последната ни среща. Трябва да ви кажа, че по време на тия трилози показахме много голяма глъвкавост с парламента. Имахме е, споделихме много важни въпроси с е, австрийската австрийското председателство с това да се обхванят за всички земеделски продукти, не само, не само хранителните. Както, примерно, храни за животни и други. Разгледахме други важни политически въпроси, например, разширяването на предложението за всички заинтересовани, даже включително тези, които получават стоките извън Европейския съюз Припомням също и забраната за използване на чувствителна информация от страна на купувача. договорите, забрана все още за налагане на цели, на цени, които не се изискват и които не се приемат също така и поверителността, анонимността. Приехме всъщност възможността за да може да се предоставя информацията за информация на включително неправителствени организации, както, например, и парламента. Важно е също също важен въпрос е възможността от страна на доставчика да избере на коя всъщност на коя, на коя агенция да се обърне от кой, коя държава членка, в коя от държавите членки е доставчика или получателя. Също има някои минимални задължения за властите, националните власти, за да може да знаем, че в някои държави членки имат национални законодателства, които не работят. Затова в доклада от, а, е, а, е, записахме минимални задължения и които бяха прияти по време на преговорите. Също включването и на механизми за посредничество. Това е също много важен въпрос, който беше поискан от парламента, както и засилването на сътрудничеството между всички национални власти. Накратко, някои въпроси от парламента бяха прияти, но трябва да ви кажа, че много други все още, за съжаление, се, ще трябва да бъдат договарени. И една от точките, политически важни точки, касае възможността за разширяване приложението на директивата за всички доставчици. Принцип, разбира се, който ние, принцип, който ние приехме с е, голяма подкрепа. И парламента няма да приеме никакви ограничения за приложението на този принцип. Разбира се, ние сме готови за компромиси. Целта на парламента е също да одобри тази важна директива, но очакваме също и от страна на австрийското председателство с помощта на комисията на този трилог да направим така, че да имаме е, все пак е, успех, но очакваме директора Мегене, който и за председателство заедно с него ще може да направи усилия, за да се постигне е, един задоволителен резултат и да постигнем голямо мнозинство в пленарното. Гласуваха 4, над 400 души, над 400 е, колеги гласуваха за. Но ще продължим преговорите и под румънското председателство. Благодаря, Пауло. Надявам се, че ще бъдат приключени тези преговори колкото може по-скоро. Ще изслушаме госпожа Магинес, докладчик в Сянка. Um, госпожа Магинес, благодаря, госпожо председател. Благодаря на Пауло де Кастро. Няма да повтарям това, което казва. Ще има много работа в четвъртък. Мисля, че ще постигнем целта. Мисля, че е много важно да се каже, че това е много важно законодателство и аз бих по-скоро предпочела да стане както трябва, а не да прибързваме. Ще работим докъсно и усилено в четвъртък след обед измененията. Да 360 за сливанията между групи за продажба на едро и ще разгледаме изменението също така е, изменение 64. То вече не е в текста. Ще спра тук и се, се надявам, че ще имаме добри новини в ранните часове на петък сутрин. Сега преминаваме към следващия оратор. Госпожа Хойбюх. Да, вярно, наистина много е постигнато в преговорите до този момент. Много се радвам, че селски стопани извън Европейския съюз са включени, защото няма смисъл да се осигури защита за нашите фермери, а, а купувачите да отидат от другата страна на Средиземно море и да купуват оттам, защото там няма тези защита и а, предоставяне на защита на селските стопани извън Европейския съюз ще бъде от полезно и за нас. Обсъждането на степента на зависимост а, на производителя от сдруже, преработващите сдружения или от промишлеността в най-общ смисъл. Мисля, че това трябва да бъде предоговорено въпроса с закупуването и с продажбата по-нататък на продукцията. Мисля, че тук има една сива зона, което не е добро послание от наша страна. Мисля, че би трябвало да бъдем в състояние да продаваме на а, цената на себестоиността. Изменението за хуманното отношение към животните беше премахнато, да се надяваме, че ще можем да върнем някакъв текст. Говорим за хуманно отношение към животните в транспорта и много често секторът е напред е, в политиката, но това не би трябвало да се случва без е, ангажираността на говедовъдите. Преговорите не са свършили, но аз се надявам, че в техническия триалог ще може да се направи допълнителна стъпка напред. Благодаря. Господин Луазо има думата. Благодаря, госпожо. Аз вече се изказах няколко пъти, е, като припомних е, натиска, който е, е, на които са подложени земеделски стопани. Това води до голяма загуба на доходи. Земеделски стопани трябва да се организират, за да бъдат много посилни, защото много често правителствата, които са по-чувствителни към интереса на големите групи, отколкото на малките стопани. Но мисля, че е интересно становището на шведския парламент, който поставя основния въпрос, т.е. трансграничните проблеми в, на вътрешния пазар. Въпросът ми е много прост. Как комисията може да очаква да реши тези нелоялни практики, които се отразяват върху конкуренцията между европейско равнище, докато тази нелоялна конкуренция се е последствие от, преко последствие от идеология, е, и, самата идеология на тази комисия. Е господин Мюлер, на госпожа Мюлер. И така, от името на нашия докладчик в Сянка, който е, още не може да дойде тук, трябва да ви кажа най-напред благодаря на целия екип. Започвам с господин Декастро. Ние вървим напред. Това е важен текст. Съветът е доста така, проявява градивен дух, но се надяваме, че днес ще успеем на трилога, е, че тази седмица ще успеем на трилога. Трябва да ви кажа няколко неща. Трябва да бъдем гъвкави и рационални, що се отнася до приложеното поле на директивата и списъкът. Мисля, че има решение на този въпрос, който може да бъде приветстван от комисията и от парламента приложното поле може би беше малко разширено, за да включи както доставчиците, така и купувачите, но не всички участници. Би трябвало да се спазва законодателството на Европейския съюз съобразяваме с, с жизнения стандарт на производителите. Директивата също така би трябвало да може да издържи възможно съдебно производство. И директивата трябва да влезе в сила по времето на този парламентарен съда, мандат за да може да бъде а, готова преди прилагането на международната финансова рамка. Госпожа госпожа не, не знам дали ще мога да ви а, кажа името правилно, казва председателката, когато говорим за селски стопани и предприятия в рамките на новата СП, това е най-важното нещо. Те искат сигурност за цените на своите а, продукти. Те искат парламента да се справи с този въпрос. Ние бихме искали регламент. Сега имаме директива. Това, което е много важно обаче е да се а, поддържат доходите на фермерите на прилично равнище. Ние трябва да обясним а, тази идея. Може, разбира се, да се а, обсъди от различни гледни точки. Искам да благодаря на докладчиците и докладчиците в Сянка. Господин Омприер има думата. Благодаря, госпожо. Съвсем набързо. Най-напред да благодаря нашия докладчик Пауло Декастро за чудесната работа, която свърши. Мисля, че тук всички си даваме сметка, че това е много най-важният текст за на нашия мандат и вярно, че ако трябва да, да насърчаваме нашия докладчик, е, мисля, че в този сложен момент на европейски в Европа за въпроса за справедливост и е, равенство е в е, сърцето на нашата работа. И както госпожа Магнис, мисля, че трябва да привилегироваме как качество на съдържанието на доклада, но ще бъде добре, и аз тук се обръщам към докладчика, дали има някакви елементи за това. Този текст дали ще може да бъде приключен преди края на мандата. Това е много важно, за да може да се спре от ситуацията, която съществува. Това е само ние, които може да го направим в парламента това го казахме в пленарно, трябва да възстановим този, да възстановим този баланс за запазване на сектор общо за цялата територия на Европейския съюз. Въпросът е дали след този последен трилог или предпоследен трилог да, да приключим с този въпрос до края на мандата. La е, Госпожа Нойшел. Един много съвсем конкретен въпрос, Пауло. Е, немците държаха много на две изменения. 361, което отпадна и което трябваше да попречи на измяната на стандартите за хуманното отношение към живота и, и изменение 360 за кооперативите. До къде са стигнали тези въпроси? Благодаря. Благодаря. Господин Фанаган. Е, е, е, Искам само да позволя, да, да пожелая всичко най-добро на господин Де Кастро. В момента а, се налива пари в каца бездъно. А, и няма значение какво ще направим ние с, с общата селско-стопанска политика, когато постигнем справедливи цени, хората няма да могат да, да си изкарват прехраната. Благодаря. И с това финали... доведохме до край дебат. Сега ще дам думата на комисията господин Мердлер. Много благодаря, госпожо председател. И аз искам да подчертая, че е постигнат много добър напредък много въпроси бяха зададени и също така на техническо равнище свършена отлична работа, което е основата и предварителното условие за успеха на, триало, на три, страните срещи. Искам да благодаря на вашия докладчик господин Декастро за конструктивната нагласа, за постигането на напредък. Аз се надявам, че това ще е, доведе до добър резултат в преговорите. Както посочи е, господин Декастро и други много важни въпроси са е, разглеждани. Всъщност е, е, качеството идва не от броя изменения, които са предложени от тяхната същност е, и това, че те са отчетени. Комисията се опитва да бъде максимално гъвкава, като разглежда основата на своето предложение, а именно предложението за минималната хармонизация, която оказва защита на слабите срещу силните. И ще имаме, може би, уникален шанс да приключим с тази процедура и да постигнем споразумение. Казва се, че между 6 и а, 6 вечерта и а, а, полунощ с часовете предвидени за триалога. Искам да подчертая в съзвучие с това, което госпожа Мюллер каза, е, че за нас е важно да постигнем добри резултати по същество, но и да останем в рамките на нашата правна основа, член 42, алинея 3, трябва да е, е, се има предвид във връзка с конкретния резултат е, във връзка с приложеното поле, ще ни гарантира, че ползата накрая ще бъде за селските стопани. Казвайки всичко това, съм оптимист, че ще постигнем резултати тази седмица и че няма да се връщаме а, и да обсъждаме и да преговаряме и на 12, но се надявам, че дори това да стане, ще постигнем добри резултати до края на мандата ни. Благодаря. Председателката благодаря. Е, на този е, момент последната дума ще бъде за Пауло Ди Кастро. Както казаха редица хора, това е най-важното в днешното в нашия парламент е изключително важно в крайна сметка да приключим с тази тема. Пауло де Кастро има думата. Благодаря на всички, които се изказаха, най-вече и благодаря за работата, която извършихме в техническия екип защото освен работата по трилога, която беше, имаше десетки технически срещи в, е, е, с, с е, всички, с секретарията и с всички техници, мои колеги. Така, думите на директора Магел ме така много впечатлиха. Винаги съм бил оптимист, но естествено останат някои други въпроси, които ни притесняват. Иначе съм съгласен, както и другите колеги, ние искаме директива по време на този мандат, но искаме и качествена работа. Защото от, е, все пак всички работят в парламента за качество. Затова искам да успокоя колегата Мария Ной за тези две точки, които повдигна. Те са вече предвидени за във втория трилог. И както припомни, както беше припомнено, това ще бъде едно проучване от страна на комисията, що се отнася до а, централите за а, купуване. Някои въпроси ме притесняват все още и се надявам, както казвам, с дух на компромис, който прояви парламента, също и председателствата, заедно с помощта на комисията ще работи дух на компромис, да се ще остават в рамките на правната рамка на тази директива. Има и е, правни становища, които е, ще подкрепят това и се надяваме в, чет, в четвъртък ще може да се приключи тази важна част, както припомни Ерик Андрю, а като Анониус да може да съвсем с един законодателен, един законодателен документ, който да помогне на нашите земеделски стопани да ги предпази от нелоялните не, не практики на някои и които са неща, които са важни за цялата хранителна верига. Благодаря, право. Така ние приключихме с точките преди гласуването. Спазихме часа, след 2-3 минути ще преминем към гласуването. И аз ще ви помоля всички да подготвите картите си за гласуване. Така, чакаме. След 2-3 минути ще може да преминем към гласуването. Искам да ви припомня, че в 19 часа в тази зала сме предвидели прием, коледен прием на нашата комисия тук на място, така че ви моля да останете, след като приключим с гласуването и извършим нашата работа. Ще прекараме малко време тази вечер по време на този прием. И така, ще изчакаме 2-3 минути, е, за да ви бъдат раздадени текстовете, ще приемем към гласуване. Si les parece... И така. Vamos a irnos... Ще започнем след минута. Bueno, vamos a comenzar. И така, нека да започнем. Първото гласуване. Минимални изисквания за повторно използване на водата. Докладчик на становището госпожа Петир. Иска ли нещо да каже тя? А, ако не, направо преминаваме към гласуването, както искате. Да преминем направо към гласуването. И така. Имате ли картите си за гласуване? Първо е изменение 9 електронно гласуване по съдържанието. За да избегнем объркването, използваме електронната система. Започваме с изменение 9. Край на гласуването. Отхвърля се. 29 за, против, въздържали се. Сега преминаваме към компромис 1, отново електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. 31 за, 1 против. Нито един въздържал се. Компромис 2. Електронно гласуване. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 24 на 5. Трима въздържали се. И сега изменени 89 за против, отхвърля се. Против, отхвърля се. Изменение 95 на господин Виегас за. Против. Отхвърля се. Компромис 3. Електронно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 22 за, 5 против, 5 въздържали се. Компромис 4. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 27 за, 2 против, 3 въздържали се. Компромис 5. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 28 за, 2 против. Двама въздържали се. Изменение 121 за, против. Отхвърля се. 123 за против, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, одобрява се. 128 за, против, отхвърля се. 130 за, против, Приема се. Компромис 6. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 27 за, 2 против, 3 въздържали се. 142 за, против. Приема се. 144 за, против, отхвърля се. 146 за, против, приема се. 147 за, против, приема се. 148 за, против, приема се идентични изменения 7, 149, 150, 151. Кой е за? Против? Приема се. Сто петдесет и пет. За. Против. Отхвърля се. И така сега преминаваме към компромис 7. Режим на гласуване. По компромис 7. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 28 за, 4 има против. Изменение 10. На колегата Зоан за, против, приема се. Изменение 11 за, против, отхвърля се. 12 за, против, Отхвърля се. 13. За. Против. Приема се. 14. За. Против. Приема се. 17. За. Против. Приема се. 18. За. Против. Приема се. 19 за, всъщност то пада, 21 за, против, отхвърля се, 23 за, не, извинявайте, 22, поправя се председателката, 22 за, против, отхвърля се, 23 за, против, отхвърля се. 24 за, против, отхвърля се. 25 за, против, отхвърля се. 26 за, против, отхвърля се. 27 за, против, отхвърля се. 28 за, против, отхвърля се. 29 за, против, приема се. 30 за, против, приема се. 31 за, против, отхвър... приема се. Изменение 1 за, против, приема се. Компромисно изменение 9. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 29 за, 1 против, 3 въздържали се. 38 на госпожа Делей за, против. Приема се. Компромис 12. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 31. 31 за, 0 против, компромис 10. Край на гласуването. Приема се с 29 за, 4 против, 0 въздържали се. 44 <clears throat> за. Против. Приема се. 45. За. Против. Приема се. 46. За. Против. Отхвърля се. 47. За. Против. Мисля, че се отхвърля, но трябва да проверим. Режим на гласуване 47. Край на гласуването. Отхвърля се. 48 за. Против. Приема се 49 за против, отхвърля се. 51 за, против, приема се. 52, извинявайте всъщност, 53, 53 за, против, отхвърля се. 54 за, против, отхвърля се. Нека да проверим режим на гласуване за изменение 54. Край на гласуването. Отхвърля се наистина. 21 на 12. 56. За против, отхвърля се. 57 за, против, отхвърля се. 59 за, против, приема се. 60 за, против, приема се. 61 Всъщност не гласуваме за него. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, приема се. 65 за, против, приема се. 66 за, против, приема се. 67 за, против. Не съм сигурна. Електронна проверка на 67. решим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 17 за, 15 против, няма въздържали се. 68 за, против, приема се. Компромис 11, режим на гласуване, край на гласуването. Приема се 32 за, 1 против няма. Въздържали се 74. За. Против. Отхвърля се 77. За. Против. Отхвърля се 76. За. Против. Отхвърля се 79. За. Против Приема се 80 за, против, приема се. И сега гласуваме електронно за проектостановището с измененията режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 28 за, 3 против, 2 въздържали се. Поздравление на докладчицата и нейния екип. Господин Дантайн, искам да кажа, че тук клавиша за въздържал се не работи. la tecla de, de тук не работи копчето за, за а, въздържали се. Добре отбелязано беше госпожа Петиер, може да иска думата. Благодаря на комисията за голямата подкрепа. Искам да благодаря на секретарията, на асистента Дамагой и на НП. Благодаря. Благодаря, госпожа Петир. И сега вече преминаваме към последното гласуване общо приложими разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, плюс Кохизионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд Обежище и миграция, фонд Вътрешна сигурност и инструмента за управление на границите и визите. Докладчика по становище госпожа Зоана. Това е становище, което претърпя значителни забавения и се надявам, че сега ще започнем да гласуваме. Ще, ще дам думата на докладчик госпожа Зоана. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които допренесоха за работата по доклада. Искам да благодаря на колегите, които работеха с мен, на Александро и Мирана, на секретарията, също така и на всички колеги от всички политически групи, защото постигнахме много добър компромис. Днес получихте някои корекции, които не са толкова важни. Би трябвало да сте ги получили по имейл. Надявам се, че са стигнали до всички вас. Благодаря много за екипната работа. Sí. Pues, muchas gracias, señora Joana. Eh, com... И така, благодаря, Зоане. Сега да почнем да гласуваме. Електронно гласуване за компромисите. Компромис едно. Режим на гласуване. Край на гласуването. 27 на 4 прието. Преминаваме към

Отхвърля се. Осемдесет. За. Против. Отхвърля се. Осемдесет и едно. За. Против. Отхвърля се. 82 за против. Нека да проверим електронно. Не, не съм сигурна. 82 за. А, режим на гласуване, край на гласуването. Прието с 17 гласа за, 14 против, 2 въздържали се. 83 на госпожа Сенра за, против. Отхвърля се. Компромис 3. Режим на гласуване. Край на гласуването. Компромис 3 се приема единодушно. И господин Дантен няма проблеми с ръчното натискане на копчето. И се надявам, че вие по-добре копчето единодушно се приема компромис 3. Сега преминаваме 87 за против, отхвърля се 11 за против Отхвърля се. 88 за. Против. Отхвърля се. 89 за. Против. Отхвърля се. 90 за. Против. Не е съвсем ясно. Е, проверяваме електронно 90. Режим на гласуване. Край на гласуването. 19 за, 13 против. Приема се. 94. Гласуваме 94 от госпожа Сенера за. Против. Отхвърля се. 95 за. Против. Отхвърля се. Искате да проверим? Добре. Проверяваме 95. 95. Край на гласуването. 18 за, 14 против. Добре, че проверихме. 96 за. Против. Мисля, че същото мнозинство приема се. Преминаваме сега към 113. Кой е за? Против? Отхвърля се. 114. За. Против? Отхвърля се. 115 за, против, отхвърля се. 116 за, против, отхвърля се. 117 за, против, отхвърля се. 118 за, против, отхвърля се. 119 за, против, отхвърля се. 120 за, против, отхвърля се. 121 за, против, отхвърля се. 122 за, против, отхвърля се. 123 за, против, приема се. Компромис 4, електронно гласуване, режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 27 за, 3 против, 1 въздържал се. Преминаваме сега към изменение 15 на госпожа Жоана за против. Приема се. 130 за против. Приема се. 131 на господин Робе за против. Приема се. тук има амблок изменения на господин Фланаган 132, 133, 134, 135. Гласуваме анблок. Тези четири изменения. Кой са? Е за? Против? Отхвърля се. 136. Пак на господин Фланаган. За? Против? Отхвърля се. 137 за, против, отхвърля се. 138 за, против, отхвърля се. Преминаваме към 149 на господин Фланаган за, против, отхвърля се. 150 за. Всъщност, извинявайте, казва председателя, още един блок от 150 до 57. Глаза е против. Отхвърля се. Блок от 150 до 157. И също така имаме сега 161, пак на господин Фланаган, за, против, отхвърля се. 168. 168 на господин Ердъш за против приема се 168. 169 за, против, отхвърля се. 172 за, против, приема се. Следващите са оттеглени. 23 за, против, приема се. 24 за, против, приема се 25 за, против, приема се 26 за, против, приема се 27 за, против, приема се 28 за, против, приема се 184 господин Ропей Падар е, за, против, отхвърля се, струва ми се, но нека да проверим. 184 електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се 15 за, 14 против, 3 въздържали се. Да, казах, че ще бъдат близки резултатите. Следващото изменение 185 е за, против. Мисля, че е същото както и преди. Добре, проверяваме електронно 185. Край на гласуването. Приема се. 18 за, 14 против, 0 въздържали се. 186 на... за, против, приема се. 187 за, против, отхвърля се. 29 за, против, приема се. 33 на господин Капуто за, против, приема се. 34 за, против, приема се. 41 за, против, Не съм сигурна. Кой е за? Против? Приема се. 41. 42 на господин Луазо за против отхвърля се. 44 за, против, отхвърля се. 45 за, против, отхвърля се. И така имаме две идентични изменения, 46 и 47. Гласуваме за, против, отхвърлят се. Още две идентични изменения, 48-49 за, против, отхвърлят се. 50 за, против, отхвърля се. 3 за, против, Приема се 51 за. Против. Отхвърля се. Отново две идентични изменения. 52 и 53 за. Против. Приемат се. Добре, ще проверим електронно. 52 и 53. Край на гласуването. Приемат се. Със същото мнозинство. 54 за, против, отхвърля се. Компромис 2, режим на гласуване електронно. Край на гласуването. Приема се 28 за, 3 против, 1 въздържал се. Изменение 58 на Фланаган за, против. Приема се 59 за. Добре, искате да проверим. 58 е режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 18 за, 13 против, 0 въздържали се. 59 за, против. Същото мнозинство струва ми се. Приема се 60 за, против. Отхвърля се. 61 за, против. Приема се. 62 за. Против. Приема се. 63 за. Против. Отхвърля се. 64 за. Против. Отхвърля се. 65 за. Против. Приема се. 66 за. Против. Отхвърля се. 67 за. Против. Отхвърля се 60 и 8. Ропе Падар за, против, отхвърля се. Добре, ще проверим електронно гласуване. Край на гласуването. Изменение 68 е отхвърлено. Така. Шестдесет и За, против, приема се. Окончателно гласуване. Електронно, за целият текст с измененията. Режим на гласуване. Край на гласуването, ако всички сте гласували. 25 за, 3 против, 4 въздържали се. Costado este информе. но финалменте... Поздравления. Не беше лесно, но в крайна сметка имаше широк консенсус, което е хубаво. Благодаря това изчерпахме дневния ред. Виждате датите за следващите заседания. Следващото е на 7 януари в Брюксел. И приключихме няколко минути по-рано. Благодаря и на преводачите. Подаръка ми към преводачите 7 е минути. И весела коледа на всички. Не си тръгвайте още. Питетата са на път и ще бъдат сервирани в залата. Всичко най-хубаво по време на празниците. Свършихме много работа с всички тези изменения, с регламента за ОСП и така нататък. Мисля, че си заслужихме хубави празници.